значи протоколите се считат за приети. Имаме споразумение на първо четене с съвета. То е прието. Позицията на комисията също. Ето защо, считано от утре, 18 януари, парламента има 3 месеца за възражение. Продължаваме.